пленарно заседание. Благодаря ви, уважаеми колеги. Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Той е свързан с един устен въпрос и към комисията, свързан с авиационна безопасност, черен списък на Европейския съюз. Госпожа Тикао получава думата за 5 минути като съставител на този въпрос. Благодаря, госпожо председател. господин комисар, ще трябва да изчакам няколко секунди, изглежда. Thank you, Madam Chair, Mr. Uh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Пибалкс, въпросът беше попитан от Брайан Симпсън от името на Комисията по транспорт и туризъм във връзка с доклада на комисията за ефективността на черния списък. Е, този списък е, беше е, създаден, за да могат да бъдат идентифицирани авиокомпаниите, които не отговарят на международните стандарти за безопасност. Като се имат предвид няколко авиационни катастрофи през 2004 и 2005 година. Знаем, че черният списък е един ефективен инструмент за а, да се спазват стандартите за безопасност на ИКАО. Как може сега а, да градим върху тези стандарти по-нататък? Това е въпросът. Как можем да разширим а, защитата отвъд нашите собствени граници, за да може да се подобри безопасността на авиацията в целият свят? черния списък е, не само идентифицира опасностите, но също така неговата цел е тази информация да бъде доведена до знанието на гражданите на Европейския съюз. Обаче как може да гарантираме европейските граждани, които летят извън Европа, че няма да попаднат в ръцете на компании, които оперират в други части на света? има компании, когато те, чието лицензии са оттеглени, обаче те ако не са включени в черния списък, как можем да сме сигурни, че нашите граждани ще знаят това? Видяхме колко е ефективно беше обединяването на черните списъци на няколко страни в един общ списък за Европ... Европейски съюз. Но ползата от този списък е, единствено, ще бъде голяма единствено, когато имаме достъп до информацията, която се съдържа в него. Как да подобрим достъпа до а, надежна и проверима информация? Това значи не само да оп, оп, укрепваме проверките в стените членки, но също така да а, включваме информация, получена извън Европейския съюз. Комисията няма ли а, да създаде стандартизирана процедура за тези проверки, като се имат предвид информацията, която получава от трети страни? Не трябва ли комисията да създаде ефективна система за обмен на надежни данни, за да можем да вървим към един световен черен списък, който знам е бил предлаган в миналото? Струва си да се посочи, че черният списък се оказа един ефективен инструмент – той принуждава въздухоплавателните компания да се спазват стандарт, нормите за безопасност. Но как да подобрим по-нататък световната безопасността в световен мащаб? Значи, комисията трябва да помогне на националните власти, които отговарят за въздухоплаването, да подобрят процедурите си и одита, който правят на безопасността. Особено важно е в дългосрочен план да продължим да работим за прилагане на международните норми за безопасност в целия свят. Това в крайна сметка ще бъде най-ефективният начин за повишаване на безопасността за всички пътници. Комисията по транспорт и туризъм на Европейският парламент очаква комисията а, да се опита да работи по-нататък, като стъпи върху постигнатото от черния аспект. Сега господин комисарът Тимбалц от името на комисията. Благодаря, госпожо Тикал, за много положителното отношение, което изразихте към съставянето на черен списък. Комисията винаги е държала на събирането на надежна и подробна информация, за да се защитят по-добре интересите на европейските граждани. Този списък е, е широко достъпен по е, интернет е, и по различни други канали за широката общественост. Работи се в тясно сътрудничество с международните организации на пътническите бюра, което дава възможност да се актуализира списъкът и да бъдат информирани гражданите. На територията на държавите членки е, летищата и е, техните ръководства са длъжни да уведомят пътниците чрез е, своята страница в интернет и по подходящ начин своите помещения за този черен списък. Списъкът дава полезна информация за гражданите, които желаят да пътуват вън от Европейския съюз и биха могли да ползват или да не ползват по своя преценка тези авиокомпании. Следователно, пътникът има право да знае каква е самоличността на а, всяка авиокомпания, а, с която лети по време на цялото си пътуване. А, всеки туроператор, всеки пътнически агент е длъжен да уведоми пътниците, когато правят а, своите резервации, какъв е превозвачът, а, който поддържа полета. Пътниците също така трябва да бъдат уведомени за всяка смяна на превозвач или когато се регистрират преди полет или на границата. Пътниците имат право на възстановяване на разходите по отсечките, които са добавени без уведомяването и съгласието на пътниците различни пътници, е, източници се използват за информиране на пътниците и за международните стандарти за безопасност. Проверките за е, безопасност се извършват от е, ИКАО, компетентните национални органи на третите страни също предоставят информация. Информация се предоставя от Европейската агенция по безопасността в рамките на извършваните от нея проверки в Европейския съюз, има също така и технически мисии извън Европейския съюз. Резултатите от наземните проверки на самолетите и превозвачите на европейските летища също дават информация за оценка на безопасността съгласно изискванията на европейското законодателство. И най-накрая събира се съществена информация във връзка с инциденти и аварии на основата на съставените доклади от анкетните комисии или от разследващите органи. Има е, списък е, държави, които имат подобно законодателство, е, но е, Бахрейн, е, Корея е, и някои други държави прилагат същите изисквания, както Европейския съюз. Комисията е готова да работи съвместно с парламента за подобряване на действащото законодателство, което да гарантира така необходимата безопасност на пътниците и полетите. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега Продължаваме с ораторите от името на политическите групи. Първо, госпожа Девейрак за НП две минути. Благодаря, а, а, госпожо а, председател, след като съм била докладчик по този въпрос. Радвам се, че сме създали механизъм, който действа. Докладът, представен от комисията за прилагането на черния списък, ми се струва пълен и предлага интересни възможности за размисъл. Подкрепям идеята за международен черен списък, който да подобри в световен мащаб подобряването на авиационната безопасност. Искам обаче да знам първо как могат да защитат интересите си, когато всички авиокомпании на една страна са включени в черния списък, как могат те да възразят и в този контекст как може някои авиокомпании а, да са а, избегнат да са в черния списък. Къд... Друг вашен въпрос е а, проследяването а, и наблюдението над самолетите. А, а, знае ли се, ако а, а, може ли да се следи всички самолети на една авиокомпания, че не летят, ако тя е включена в черния списък, че не се използват от никого? И а, може ли, знаем ли как да следим това, как онези, които са списани в черния списък, изпълняват тази забрана? А също така а, а, трябва да си се помисли за начина по който различните туристически агенции информират а, своите пътници или пък ги обещетават, когато става въпрос за това. Много а, депутати получават непрекъснати съобщения във връзка с случая на Индонезия, където всички авиакомпании са а, в черния списък. А, и се иска някои от тях да бъдат извадени от черния списък. Разбира се, търговските интереси не оправдават застрашаването на живота на пътниците. Вече отдавна тази страна е в списъка, но Индонезия е положила, искам да знам, положила ли е усилия, за да е, подобри положението. Благодаря. Сега е, Ерка Драуи от името на групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Наистина е добре да се води една дискусия по отношение на черния списък е, и то като виждаме какво е състоянието във въздухоплаването и целият хаос, който цари в момента. Черният списък е една изключително важна тема и Госпожа Девера каза, че работила преди година, но този въпрос е още по-актуален в наши дни. Трябва да извадим а, изводи от а, нашите заключения от тази тема. Трябва да положим повече усилия, за да има по-добра информираност на пасажирите, да бъдат а, те по-добре информирани, да имат по-добра комуникация с самите оператори. Възможно ли е пътническите агенции или самите оператори да автоматично да информират пасажерите при резервирането на един полет, който е вътрешен полет, който се оперира от авиокомпания, която е в черния списък. Трябва да се предотврати по-нататъчното попадане на авиокомпании в този списък нека ам, да се разшири капацитетът в трети държави, в по-бедни държави, да предоставим нашия управленски опит, да им предоставим помощ. А, тъй като те може и да не разполагат с капацитета, за да се справят с този проблем. се пак имаме и случаи, в които авиокомпании обслужват полети между отделни острови. Имахме и ем, един такъв нещастен случай. Трябва е, да се положат повече усилия в рамките на ИКАО, Международната организация за гражданско въздухоплаване. Следващия оратор от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. В момента въздухоплаването е блокирано. И сега не е много удачно да говорим с това как можем да предоставим помощ. Има авиокомпании, които имат големи затруднения и това не значи, че това ще се отрази на безопасността. Става въпрос за нашите пасажери. И за нас е едно голямо постижение в рамките на Европейския съюз, че човек може да се движи свободно. И човек решава сам за себе си как иска да се придвижи и с коя авиокомпания да лети, иска с коя не. Но той може да вземе това решение, ако разполага със съответната информация. От 2006 а, година имаме този черен списък и по принцип хората могат да се информират с коя компания да летят или не, вече беше споменато от колегите, дали не съществуват вратички, пропуски в самата система. От една страна по отношение на сигурността, ние искаме всички хора, които летят, да се чувстват в сигурни ръце. И от друга страна, не е ли добре да се знае дали една авиокомпания е достатъчно ликвидна? и трябва да се а, подава молба, когато те искат да оперират в европейското въздушно а, пространство и не само да докажат, а, че могат да предоставят а, безопасни самолети, а и това, че са финансово стабилни. Миналата година Имахме случая с една авиокомпания, с която един пасажир искаше да лети. Той е резервирал а, полет с тази авиокомпания, но не е знаел, че тази авиокомпания е пред банкрут и той е останал а, без полет. Такава информация трябва да бъде публикувана също така. И имаме ли гаранция за това, че цялата информация, която имат нужда пасажирите, ще бъде публикувана. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. От името на Зелените, госпожа Лихтенбергер за минута и половина. Благодаря ви. Господин комисарио, парламентът предприе много инициативи при създаването на този списък – И така този списък трябваше да предостави възможно най-голяма степен на безопасност за пасажирите. Дали смятате, че този списък свърши своята работа? На второ място, дали информацията през интернет, в интернет е достъпна? Да, бих казала, но дали тази информация е, може да бъде намерена по най-бързия начин. Информация също и ам, когато полета се състои от няколко прекачвания, няколко връзки. На второ място искам да ви попитам а, как стои въпросът с, с лизинга. Дали това е една надежна практика и дали тя има негативни или позитивни въздействия. Дали този черен списък, неговото изготвяне имаха превентивен характер за авиокомпаниите и как функционира избора как биват избирани тези авиокомпании, които имат право да ам, оперират в европейското възду... въздушно пространство. За две минути представителя на европейските конформисти. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Надявам се, без да съм в никакъв случай сигурен, че Изригването на вулкана в Исландия няма а, да а, увеличава повече а, неприятностите за европейските пътници. Тези, които сега а, безпомощно седят по летищата, вероятно ще бъдат възнаградени с по-високи цени на билетите, за да се върнат а, претърпените загуби от авиокомпаниите. Темата наистина е изключително актуална. Тук, в пленарната зала, не за пръв път се изказвам а, по тази тема и сега и в предишния мандат, защото Въпросът има първостепенно значение. Неодавна един полски журналист ме попита с какво точно се занимавате в Европейския парламент. С разни такива банални теми. Аз никога не бих нарекал темата за безопасността банална. Тя е основополагаща защото тя е в интерес на потребителите, данакоплаците и избирателите в Европейския съюз. Малко по малко медиите започват да осъзнават, че тук се занимаваме с наистина важните проблеми. Много добре знаем какъв е черния списък в рамките на Европейския съюз. Но кой извън Европейския съюз е, е в черния списък, никак не е ясно. И според мен това положение е шизофренно. Не можем да накараме гражданите да пращат, плащат допълнителни суми за безопасността. Прекъсва е, председателя оратора господин Грош. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, Черния списък беше едно много интересно постижение на, в рамките на Европейския съюз. Има колеги, които работиха по този проект през минали законодателен период. Дали този списък засяга държавите, самите държави или авиокомпаниите. Когато имаме предвид, че става въпрос за държави, с които комуникацията е трудна. По-нататъчното развитие е важно за нас. Ние водихме дебата при няколко години и беше обяснено, че за нас, както и преди, е важно комисията да следи изпълнението на тези мерки и да информира парламента по този въпрос, по, както и по точки, които не бяха обсъдени какво ще стане и с точката, свързана с летенето на определени авиокомпании под чуждо име. За мен а, от голямо значение е информирането. Гражданите и пасажирите имат право да бъдат информирани и ето защо трябва да има задължение от страна власти да информират гражданите за актуализирането на този черен списък. И ако ако има държави, които са известни с техните порочни практики, нека да се почертае този факт. И ако става въпрос за премаршур... премаршрутизиране на, ам, на полета, това да е ясно. Е, това е важно за сигурността и безопасността на гражданите не само в Европа, а и по целия свят. Следващия оратор има думата. Госпожо председател, искам да подигна един въпрос, който е тесно свързан с авиационната безопасност и който е свързан с ефективността на черния списък. През декември 2008 година съветът в крайна сметка най-накрая прие кодекс за поведение за трансфера на оръжие. Става дума за трансфера на, мили... на военни, на техника а, и оборудване. Не всички страни членки на Европейския съюз обаче спазват този кодекс на поведение и все още се изнася оръжие в конфликтни зони. Обаче една мерка, която се оказа много ефективна, а, а, това е а, черния списък. Едно шведско проучване показва, че а, онези, които са а, изнасяли оръжие за конфликтните зони с товарни самолети, са именно същите, които обикновено нарушават правилата за безопасност. онези, които не спазват правилата за безопасност, се оказва, че пренасят и товари, които нямат право да пренасят. Значи необходими са мерки за по-строг контрол на самолетите, за да се защитат не само европейските граждани, но и гражданите на други континенти, жителите на други континенти, особено Африка, където конфликтите се подклаждат от изобилието на леко стрелково и друго оръжие. Затова, ако може господин комисаря да използва личния си авторитет е, към усилията на комисията, за да се изпълняват изискването на черния списък ефективно и по-системно. Следващият оратор не е тук. Затова господин Маринеско за две минути. Благодаря, госпожо председател. Черния списък е една много добра мярка в посока защита на нашите пасажери. Този списък трябва да е разпространен сред държавите членки и сред всички пътнически агенции. Едно решение е необходимо, що се отнася до едно пътуване, което е с директен маршрут. А, има и полети, които са до райони, които са не толкова добре развити, например в Африка или в други региони. Аз се питам по какъв начин Европейския съюз трябва да подходи не само при издаването на лицензии, а и при тяхното справедливо разпределяне. Това също ще доведе до едно по-добре развитие в този сектор. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни, из... э, е, спонтанни изказвания. Господин Лайфрид има думата. Госпожо председател, един общ коментар с няколко въпроса. Общия коментар е следния. В сегашната ситуация като социал-демократи участваме в три а, доклада и имаме само 9 минути за изказване. Ние се занимаваме с неща, които наистина са от изключително значение за нашите граждани. Ето защо трябва да му отделим повече време. За мен е важно какво се случва с този хаос, който цари в момента. Какво се случва с авиокомпания, която все пак лети, въпреки че е в черния списък. Как се подхожа към а, нея? Аз ще, ще бъда благодарен, ако отговоря на този въпрос, защото той е много горещ. Господин Обен, Обермайер има думата. Като се спомена сигурността във въздушното а, пространство, а, както и становище, което беше изказано днес от страна на Международната организация за гражданско въздухоплаване, искам да кажа нещо друго. А, има е информация, която се предоставя изключително на английски език. Разбира се, трябва да а, се предостави информация и на, друго, на други езици, за да може да се очаква и съответното становище от съответните страни. Ем, трябва да се изготвя един регламент за спортисти, които се занимават с въздушни спортове, за да може да се регламентира и а, тяхната ситуация. Госпожа Тикал, за две минути. На 30 май 2010 а, беше актуализирана списъка и обхваща около 300 авиокомпании от различни страни. Трябва да се увеличи капацитет, разбира се, да се спазят всички норми в Европейския съюз в рамките на Европейския съюз да имат право да оперират само авиокомпании, които са сертифицирани. Компетентните власти в съответните 17 държави трябва да увеличат своя капацитет, за да може авиокомпаниите да получават лицензии само когато ги заслужават. Анализа по отношение на трети държави трябва а, да се извършва под формата на наземни инспекции. Трябва да бъдат инспектирани самите машини и самолети. Самите предприятия трябва да покажат с каква инфраструктура разполагат и тази информация трябва да е актуална и публикувана. Отново от страна на комисията, комисар Пибълк. Искам да ви благодаря за поставените въпроси, които показаха колко широка подкрепа има подхода на основата на черния списък. Искам да ви уверя и от името на заместник председателя на комисията Калас, че ще работим в тясно сътрудничество с парламента по тези въпроси и на всички от тях ще бъдат дадени необходимите отговори. Ако отговоря на всички поставени тук въпроси, в никакъв случай няма да се вместя в предвидената минута и половина. Когато не успея да отговоря на някой от въпросите, тук, е, ще дам в последствие отговор. Комисията работи в такива посоки, като укрепване на международното сътрудничество с трети страни и насърчаване на третите страни е, да се включат в програмата за оценка за безопасност на чуждестранни е, самолети. Има и проект за техническа помощ при постигане на международните стандарти. Много тясно сътрудничим с през март в Мореал имаше конференция на ИКАО, посветена на безопасността. В момента договаряме меморандум за разбирателство по същия въпрос с ИКАО. Въпросът е наистина глобален, но не бива да се подценяват резултатите, които са постигнати и за други страни на основата на черния списък. Беше дадена за пример Индонезия. Индонезия вложи много усилия да модернизира своята система на въздухоплаване прилагане, включително законодателство, организация на компетентни органи, сертификационни процедури и създаване на стандарти. Индонезия доказва, че е постигнала значителен напредък по отношение на четири превозвача, които включват Гаруда, Премиер и други с помощта на комисията и на държавите е, членки и е, съответните е, браншове в тях беше постигнат е, този добър резултат. Ето защо доброто сътрудничество с компетентните органи и с авиопревозвачите е, може да се стигне до още по-добри резултати. Насърчаваме страните е, да се присъединят към тази програма на основата на добрия пример, който цитирах. Има един особено важен въпрос и то е информирането на потребителите. Пътническите агенции следва а, да уведомят писмено или устно а, потребителите в момента на резервациите и да попитат дали а, пътниците приемат да летят а, с авиокомпания от черния списък и ако е така да им бъде известно, че те нямат право на никакви обещетения. Е, това е, е което искам да кажа. Не искам да злоупотребявам с търпението ви. Готов съм да отговоря на други въпроси. Благодаря ви. Приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. Процедурен въпрос от господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Съгласно член 73 взимам а, думата по отношение на това, което се случи при няколко минути а именно а, при едноминутните изказвания. Господин Ханс Петър Мартин, който беше тук, се отнесе с смешка и показва поздрава на Хитлер. Аз смятам, че това е недопустимо и ви презовавам да, да изкажете вашето възражение и това поведение да бъде документирано. То не може да има такива провокации, дори и те да са а, с нотка хумор. Да, благодаря ви, ще отбележим вашия коментар. По-нататък